Уважаеми колеги, моля заемете местата си. So after I say who is rapporteur, then you chair or the debate. Yeah? Okay, so let me open. И така, позволете ми да открия съвместното заседание на Комисията по економически и парични въпроси и по бюджетите. Застань започва сега и ще продължи до утре до 11 часа. Така първа точка, приемане на дневния ред, няма възражение. Няма съобщение на председателя, така че можем да преминем веднага към първата ни същинска точка с, с учредяване на Европейски паричен фонд. Докладчици са Педро Силва Перейра и Владимир Манка и двамата от групата на социалистите демократите и съответно от групата по економически парични въпроси и групата по бюджетите. Благодаря, поемам председателството и воденето на дискусията. Разполагаме с време до 19 часа по-малко от 45 минути имаме за дебат, затова без бавене да започваме. И двамата докладчици ще дам думата е, първо. Е, Педро Силва Перера е на мой списък първо, е, така че имаш думата, Педро. Uh, Уважаеми колеги, най-напред да благодаря на съдокладчика господин Манка за чудесното сътрудничество при подготовката на доклада за реформата на Европейския механизъм за стабилност и така наречен Европейски валутен фонд. Както знаете, идеята да се създаде Европейския валутен фонд не е нова. Тя се обсъжда оживено през последните няколко години в рамките на реформата на економическия и валутния съюз. Неодавнашното предложение на комисията от декември 2017 година за създаване на Европейски валутен фонд е, следва да се приветства според нас като важен принос към е, този разговор и ние трябва да извлечем полуките от финансовата криза. Да укрепим еврозоната, като създадем здрави инструменти в помощ на държавите членки. По този начин ще осигурим стабилност на економиките при евентуални асиметрични сътресения. Разбира се, както е казано в нашия проект доклад, създаването на европейският финансов механизъм и последствие европейския механизъм за стабилност представляваха, независимо от а, спорния характер, важна стъпка към създаването на европейски механизъм за управление на кризи като се предостави финансова помощ на редица страни. Дойде време да обсъдим реформата и смятаме, че Европейския парламент трябва да участва в тази дискусия. Проектът докладът, който представяме днес, е амбициозен и заедно с това е прагматичен. Той отчита съществуващия политически пейзаж и е, запазва дългосрочната ни идея за бъдещето. Идеята ни за реформата се основава на двустепенен напредък, постигане на напредък в краткосрочен план, но и ясни идеи за средносрочния и дългосрочния план. Тук бих искал да кажа, че парламентът смята, че трябва да се интегрират тези институции в общностното законодателство, както вече беше казано от парламента неколкократно. Заедно с това и за да гарантираме валутните функции да останат в изключителната компетенция на ЕЦБ предлагаме промяна в името и вместо Европейски валутен фонд предлагаме да го наречем Европейски фонд за стабилност. Смятаме, че това е по-прецизно и отразява разпределението на правомощията, т.е. паричната политика в компетенциите на ЕЦБ. Освен това, призоваваме за създаване на резервен вариант като начин за укрепване на Европейския фонд за стабилност, без да забравяме спешната подробност потребност от доизграждане на европейският фонд за гарантиране на влоговете. Този фонд трябва да започне работа максимално бързо този фонд не би трябвало да бъде орган, който само да спасява банките. Основната задача на тази институция трябва да си остане подпомагането на държавите членки, които имат нужда от помощ при силни сътресения. Също така не бива да, се, да има дублиране или припокриване на правомощията на този орган и фискалния надзор, осъществяван от Европейската комисия. И накрая, господин председател, смятаме, че в дългосрочен план трябва да се подобрят взаимоотношенията между Европейския механизъм за стабилност и парламента, е, като се подобри е, демократичната легитимност. Затова предлагаме меморандум за сътрудничество между парламента и Европейският е, механизъм за стабилност, като се задълбочи междуинституционалното споразумение за економическо управление на еврозоната това са нашите предложения. И сега с колегите ми очакваме положителното участие на парламента в тази толкова важна дискусия по реформата на Европейската валутна економическа система. Благодаря. Сега има думата докладчика от другата комисия Владимир Манка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите си. Благодаря на колегата Перейро. Той представи нещата много добре. Ще бъда кратък. В моята страна Словакия благодарение на Европейския фонд за стабилност, правителството падна. Тогава гласувахме дали да подкрепяме Гърция, еврото и така нататък. Сега се оказва, че ако не бяхме създали този механизъм на междуправителствено ниво, щяхме е, да изпитаме сериозни трудности. Економиките щяха да пострадат. Е, силната ключова зона има ключово значение не само за онези, които членуват в еврозоната. Това е сериозна пулка за всички нас. Е, не е редно всеки да се бори сам за себе си. Този индивидуализъм вреди не само за онези, които водят индивидуалните битки, а за всички. Това, по този начин, освен това, се подхранва индивидуализма. Ние трябва да се борим за солидарност и по-тясно сътрудничество в Европа. Що се отнася до това, което създаваме от бюджетна гледна точка, трябва да кажа, че капиталът на сегашния механизъм за стабилност включва членовете на еврозоната и бюджета на Европейския съюз, дори с новия фонд, който искаме да създадем. ще се покрият загуби от фонда. И този механизъм, този фонд ще се финансира отделно, ще имаме отделен бюджет. Така че се обвържем с бюджета, нещата не биха се променили. В доклада на Сметната палата се казва, че между правителственото решение, което се прилага до сега, следва да е, да се прилага само в извънредни ситуации. Трябва да прилагаме общностния метод. Аз вече казах, че съществуващия механизъм и новия механизъм не се финансират от европейския бюджет. И ако, те, ако финансите се покриват от държавите членки, както предполагаме, е, регламента за финансовите правила няма да се прилага. Учредителният акт би трябвало да включва всички правила за бюджетното попълване на фонда. Мисля, че това е достатъчно като встъпление. Очаквам да чуя е, колегите е, и разчитам на по-нататъчно сътрудничество с тях. Благодаря се. Аз с удоволствие бих чул мненията на докладчите в Сянка. Първо от НЕП, комисията ЕКОН, е, колегата Ванден Канделаре и след това е, ще опитаме, ще чуем и другите. Ще ви помоля в две минути да се ограничите. Благодаря, господин председател. Ще бъда а, максимално кратък. А, да, действително, ние имаме нужда от Европейски фонд, за да обезкуражим спекулантите. Европейският парламент играе важна роля. Според нас има важно да се подчертаят следните въпроси. Трябва да се постави акцент върху управлението на кризи и да се обръща внимание на дълга. Освен това да се извършват, да се извършат реформи в държави членки, които имат трудности достъп до финансовите пазари. Също така, винаги трябва да има връзка с една много стрикна политика. Необходимо е да се предвидят резерви с оглед на економически сътресения. По въпроса за отговорността на отделните държави членки в Пакта за стабилност и растеж е въпрос, който трябва да се каже експлицитно превръщането на Европейския валутен фонд в Европейски фонд за стабилност е, е въпрос, който следва да се обадим, но хубаво е трябва да се чуе гласа и националните органи. Хубаво е да водим диалог с тях и да се гарантира гарантира спазването на конституционния ред. В някои страни е предвидено допитване до е, е необходимо да се спази Конституцията преди да се предостави помощ. Трябва да се пояс... изясни въпроса за правомощията, но също така кой ще, как ще се попълни фонда. Ето, това са въпросите, по които следва да говорим. Благодаря. Искам да поздравя двамата съдокладчици, който според мен е много балансиран и отчита различните становища по тази много важна тема. Няколко коментара от моя страна. Много е важно Европейския вутен фонд да разполага с достатъчно възможности, защото от това ще се определи доверието в него. Ще трябва да изясним въпроса за финансите по убедителен начин, е, най-вече да убедим участниците на пазара. То, освен това да е ясно, че това е инструмент е, за измаредни ситуации, за да можем да се справим с тези ситуации на ниво е, Европейски валутен фонд, т.е. на европейско ниво, трябва да се инвестира в превенция на кризи, т.е. да се насърчава балансиран бюджет, навременни структурни реформи, за да не се допускат кризи. Факта, че създаваме Европейски валутен фонд, може да се а, сравни с а, това, че някой а, да ми каже, че тъй като ще се построи болница, аз няма нужда да се грижа за здравето си. Това означава, че трябва да внимавам как се ханя, да ходя в физкултурния салон, да, да не се разболявам, защото независимо от хубавата болница, аз не искам да се разболявам. Ефективност, прозрачност, демократична отчетност пред Европейския парламент са много важни. Аз мисля, че, ня... че ние трябва допълнително да поясним ролята на националните парламенти като отчитаме също така конституционните ограничения в някои държави членки и също така трябва да обсъдим участието на страните не членуващи в еврозоната. Трябва да продължим да работим върху единството на Европейския съюз и да се и ако се даде сигнал на страните извън еврозоната, че не могат да участват, ще се подхранят разделенията между нови и стари държави членки, така че трябва да се намерят решения и за страни извън еврозоната. И в този смисъл разчитам да работя заедно с двамата съдокладчици. Докладчикът в сянка от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател наистина двамата докладчика са работили много е, добросъвестно, усърдно, така че ще е, говоря по същество. За Европейския валутен фонд е, не е нужна е, такава, е, такава институция. Е, това означава, че е, еврото е, е успешно. А, а, е, фактите е, сочат точно обратното. Аз мисля, че той се е, проваля. Е, десет години се занимаваме с политика на спасявания е, и трябва да кажа, че. Е, е, трябва да търсим смисъл във всичко това. Ако искаме да стабилизираме еврото, нека да е, се погрижим е, да се спазват критериите от, Марк, от Мастрик. Това означава стабилизация. Но ако тук. Е, е, се е, говори за е, сериозни е, рискове, ако е, Германия е, това е, е достигнало 2 милиарда евро, за, на което няма никакво покритие. Европейската централна банка е, от години вече държи е, нулеви лихви, е, е, изкупува държавни е, облигации. Е, в чия полза е това? В ничия. Е, е, защото е, просто еврото не е подходящо за. Е, ако е подходящо за някои държави членки, не е подходящо и не е уместно да се ползва от всички държави в еврозоната. И е, това е, е мисля, е, това е моето мнение по въпроса. Благодаря. Сега за либералите. Е, е, докладчика има думата. Докладчика в сянка. Благодаря. Е, сега ще взема повод от казаното от и Чух е, цифрата е, милиарди. Аз не гледам така критично на въпроса. Знам, че е, това е един оптимален валутен фонд. Е, е, и въпреки трудностите, смятам, че подхода към този е, мех, е, е, подхода за промяна на този е, фонд в е, механизъм за стабилност е, е верния подход, защото вероятно така е по-уместно да се нарича, защото това ще спести преминаването на фонда през всички възможни проверки, но това е друг въпрос. Аз лично съжалявам, че е, противно на предишни, предходни обещания, новия механизъм е, ще си остане междуправителствен а няма да, бъде, да се ръководи от е, общностното право. А това беше обещано при основаването му. И аз вярвах на това обещание и затова съм разочарован. Щеше да е добър знак да се покаже, че този фонд е, е, отговаря и е, е, е, е, функционира по е, е, общностното право, по силата на общностното право. Е, да, не трябва да, да бъде блокиран от решения на националните парламенти. Трябва функциите на двете да се съчетават. И именно а, неговото функциониране по силата на, на а, европейското законодателство ще ще го направи независим и от Европейската централна банка, и от а, на, националните парламенти. И а, ще ще му даде достатъчно сила да дефинира програми, спасителни програми в бъдеще. Тук а, Разбира се, е, ако е фонд, който ще помага, е, да, но е, само в случаи, когато се предвижат солидни мерки за това. Солидарност, да, но не на всяка цена. Този фонд или този механизъм наистина трябва, не дава да трябва изключителни правомощия на комисията, Е, за да не може тя да прилага наказателни мерки, които е, по, ней, по свое усмотрение за да може е, да се спасяват парите и средствата на, на данакоплатеца. Не трябва да има това означава, че когато една страна изпадне в затруднение, е, първо е, трябва да се гарантира участието на кредиторите, преди да се е, блокират средствата на, на дънакопатеца. Решаващо в тази връзка е закупуването на, на държавните ценни книжа да нямат такава привилегировано положение по отношение на останалите. По този начин банките да, се, да нямат гаранция, да се запитват дали е, да вземат, да включат в е, е, портфейла си, в портфолиото си такива ценни книжа или не. Имахте възможност да присъствате и в е, началото на дебата, за това, е, е, когато аз помолих да, да говорите в рамките на две минути, проверих, проявих прекомерен либерализъм към либералите. Не виждам други докладчици в сянка от от съответните групи. Затова ще помоля колеги, е, други колеги, които желаят да вземат думата и колегата Берес. Сега в духа на, на казаното до тук е, е, търсим решение е, и в търсене на решение всеки е, излиза с съответни доводи, които е, са идеологически отцветени, твърде идеологизирани. Въпросът е не само да се справяме с кризата, с, чрез механизми, които ни връзват ръцете и ни ограничават Искам да припомня, че е, позицията на парламента е била винаги, че е, трябва да се включи този механизъм в общностното рамка, да бъде е, вместен в общностна рамка е, а не когато се наложи да се променя неговата зависимост и тази стратегическа цел да се променя. Не би трябвало да се е, да има е, съмнение по това кой е, управлява и на кого се очита този фонд, по това няма съмнение според текста на докладчика. Аз съм за една институционална е, структура, която не е допълнително осложнена, е, да, е, да има Европейската комисия да има компетенции, да има и съответния, да упражнява и съответния надзор. Но извън това ако ще е, включим е, този механизъм в е, общностна рамка, тогава би трябвало да се води диалога с Европейския парламент. Но би трябвало да се гарантира и автономността на тази институция. Тоест, е, промяната в е, е, този механизъм би трябвало да изпълнява функция по отношение като фонд за преструктуриране на, на банки и да играе допълваща роля към Европейския валутен фонд. В е, всеки трябва да поеме своята е, отговорност. Е, страните, които не са членки на еврозоната, ще се възползват от Брексит, като кажат ясно, че трябва да се, да, да се влезат в еврозоната. Но но аз мисля, че след Брексит и е, еврозоната и страните извън еврозоната имат общ интерес. Е, това не е само е, е, е, ангажимент, който възлиза, е, е проистича от бюджет, бюджета. Комисията също е приканена най-любезно да участва в дискусията, ако желае. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски, ако разрешите. Благодаря ви. Като комисия ние сме е, благодарни за подкрепата, е, която давате на нашето предложение, изразено и тук дискусията, пък и в проекта доклада. Ние сме убедени, че е, този механизъм вече играе важна роля в общата общата е, управление на финансите на Съюза и ние смятаме, че това е, е подходяща момента е да се включи този важен междуправителствен орган и в общностната рамка. Аз си отбелязвам намерението и целта да не се отказваме от тази идея, междувременно да възприемем по-прагматичен подход и да следваме този подход, а именно да излизаме с предложение предложения за междинен статут, докато се получи достатъчна подкрепа за пълното е, му е, транспониране в е, общностната рамка. Предвид предложените мерки, искам да привлека вниманието на тази на парламента към един документ неодавна публикуван от ИСМ и комисията. Той отразява обща позиция и възможни начини да се засили ролята на този механизъм и видимостта му в работата по програми. Този документ е, е на страницата на комисията, публикуван и в него отразяваме и подкрепата си за идеята да се засили прозрачността и отчетността на механизма и като междуправителствена институция. Това отговаря на целта, която преследваме с предложението и отговари на препоръките в проекто е, доклада. Така че напълно подкрепим идеята да намерим начини да засилим прозрачността и отчетността на механизма, дори и в новата му би, е, е, битност на е, междуправителствена институция. Благодаря. С това е изчерпан списъка на изказващи се. Е, ако двамата докладчика желаят отново да вземат думата, могат да го направят. Колегата Манка. Okay, thank you very much. First of all... Благодаря. Благодаря за всички коментари и бележки. Виждам, че проекто доклада, е, че всички намирате проекто доклада за балансиран и така е, отчитате свършената по него работа. Намерението ни беше да, е, да, да, да допринесем положително към този дебат и реформирането на, стабили... на механизма. Затова и предложихме двустъпков подход като запазваме дългосрочната перспектива за интегриране в европейската рамка, но времено да насърчаваме краткосрочното реформиране на механизма, особено с оглед среща на върха през декември и решенията, които ще се вземат там. Някои от проблемите, които бяха споменати тук, вероятно в момента те не съществуват, говори се тук за между е, същност на механизма. Това няма да се промени в бъдеще. реформата в първата степ, първият етап на реформата ще запази този характер така че парламентарни и конституционни ограничения са взети под внимание, евентуални такива. Е, може да е, се яви проблем в правната рамка на Европейския съюз е, с тези институции, но това също е отчетено. В, според проекто доклада ни, ясно е, че първоначалната, основната мисия на бъдещия фонд за стабилност ще бъде да предоставя финансова помощ за държавите членки но върху е, на базата на е, програми за актуализация, за адаптиране, които са е, прияти и одобрени. Най-важното което можем да очакваме в бъдеще, в непосредствено бъдеще, от една страна създаването на, тази, на този финансов резерв, резервен вариант и да се допринесе към изграждането на банков съюз, както и подобряване на връзката между Европейския механизъм за стабилност и бъдещия Европейски е, фонд за стабилност, връзката между тази е, институция и е, е, фонда. Мисля, че един меморандум за разбирателство между двете институции ще е добра стъпка е, по посока на отчетност и е, демократично, демократична легитимност. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за това обсъждане, за положителните ми отзиви. Имаше, разбира се, критични бележки. Ще отговоря накратко. Вие казахте, че еврото не е било успех. Мисля, че трябва да си припомняме, че благодарение на Европейския механизъм за стабилност, еврото е по-устойчиво е по-стабилно от когато и да било Също така виждаме, че доверието на гражданите към еврото е на най-високо ниво след 2002 година. Така че Европа излезе от кризата по-силна от всякога и виждаме, че усилията наистина макар и бавно, но дават плодове. Така че това е моят отговор на онези, които критикуват еврото. Разбира се, ясно е, че не можем да придадем а, прекалено много функции на фонда и не можем да наливаме пари във фонда. Ще работим съвместно с комисията, ще решаваме дали трябва да се увеличава бюджет или не, но това ще бъде свързано и с автономния характер на този нов орган, разбира се, в консултации с парламента. Освен това, в съответствие с договора, новият фонд не трябва да дублира каквито и да било дейности, влизащи в изключителните правомощия на институции на Европейския съюз, включително и надзор за паричната политика. Това остава в мандата на Европейската комисия. Комисията ще трябва да гарантира това, че цялостната оценка на ситуацията в държавите членки – трябва да проверява дали те отговарят на изискванията. Вие говорихте за превентивните мерки. Разбира се, много е важно инструментът да има превентивен характер и да има също така един вид аварийни сигнали за унеси държави, които могат да нарушат правилата. Има държави, които стриктно спазват пакта за стабилност и растеж, но трябва също така да има такива предпазни сигнали за унези държави членки, които се отклоняват от правилата или са държави, които имат поети задължения дългове. Това са Португалия, Гърция, Испания. Такива държави ще трябва да бъдат предупредени, че трябва да предприемат мерки, за да се избегнат всякакви затруднения, свързани с достъпа до финансиране. Сега връщам думата на председателя. Благодаря, не ми остава много какво да кажа. 9 януари, 12 часа е крайния срок за измененията. 29 януари ще се обсъжда измененията. На 29 ще се гласува в двете комисии и в пленарна зала през февруари ще се гласува. Утре ще продължим съвместното заседание на двете комисии до 11 часа. И сега продължаваме с следващото заседание на Комисията по економически и парични въпроси.